sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir kommen nun zu den Erklärungen. Уважаеми колеги, нека да преминем към обяснението на гласуването. Моля онези от вас, които напускат залата, да го направят възможно най-бързо. За да изслушаме ораторите, които имат желание да се изкажат. So others can have their speech. Моля, напуснете залата възможно най-бързо, за да може да започнем обясненията.